Okay, so let me... Така, позволете да открия нашето заседание. Уважаеми колеги, продължаваме с точка 7 от дневния ред Европейски семестър за координация на економическите политики. Е, първо, нека кажем добре дошли на 16 члена национални парламенти от 9 държави членки, е, както и е, служители, т.е. общо 46 участници от националния парламент, за да обменим мнения за цикъла 2019 година за европейския семестър. Това е много важен момент, тъй като имаме национални препоръки, приети от е, съвета преди е, лятната вакансия и те трябва да се отразят в бюджета. Още повече, тъй като са взети решения от националния парламент за приемане на проекто бюджета е, това може да има отражение върху бюджета, затова е важно да обсъдим резултата от цикъла 2019 година. И тъй като приключваме този цикъл в е, ЕКОН, е, имаме доклад от Естер Деланге от е НП. Целта е днес да разгледаме измененията по проекто доклада, които които са над 170 и трябва да приключим до октомври. Имаме, освен това, пълен езиков режим. Получили сте такива формуляри, които можете да използвате за участие в, за да заявите желание за участие в дискусията. Така че, ако желаете да направите изказване, моля, попълнете с жълтите формуляри и ги предоставете. Имаме два часа за дебат така че ще по- започнем с докладчиците в сянка, след това по двама представители от националните парламенти, след това по един член на Европейския парламент. Е, моля, е, не говорете повече от 3 минути, и ако се наложи, ще проявим гъвкавост по отношение на регламента по време на дебата. Исках сега да дам думата на Естер Деланге, но нея няма, но господин Берге от НЕП е готов да ни представи нейните бележки, след което ще чуем първите двама записали се за изказване от националните парламенти. Господин Берген, заповядайте представете казаното материала на госпожа Деланге. Благодаря, господин председател. Е, цикълът на европейския семестър е обект на два доклада в Европейския парламент. Е, е, първия вече бе изготвен време е за втория годишен доклад, в който да анализираме изпълнението на конкретните препоръки по държави, така наречен си СР. Те бяха приети от съвета преди лятната вакансия те дават конкретни съвети на отделните държави членки е, как да повишат е, заетостта, растежа и инвестициите, е, спестейки финансови средства. Какво е положението? Положителната тенденция е възходяща, макар и бавна. Сериозни затруднения има в определени общества и економиката, младежка безработица, например, и множество незаети работни места, нарастващия економически риск, както и политическата реакция създават рискови. Има обща несигурност предвид от търговските взаимоотношения САЩ-Китай, както и рискове свързани с Брексита, европейската економика, се расте по-бавно от други региони на света, комисията държава членка да заложи на напредъка от последните години, прилагайки отговорна данъчна политика и прилагайки ефективни структурни реформи като целта е съответни стратегии за инвестиции, за модернизация на економиката. Отговорните фискални политики и а, а, аспекта за растеж помага за изграждане на стабилни економики, готови да посрещнат една следваща рецесия и допълнителните затруднения върху е, допълнителния товар върху обществените финанси предвид демографското развитие. Има търси се възможност да се овладеят неблагоприятни развития. Необходими са структурни реформи за по-голяма конкурентоспособност и спостигане на по- стабилни економики. Трудовия пазар на 21 век изисква нови изисквания и умения и учене през целия живот економиките трябва да се справят с евентуални неблагоприятни е, обрати, проявявайки гъвкавост е, с е, качествени институции, ефикасна съдебна система и по-добра бизнес среда. Всичко това е необходимо, за да се постигне по-добра производителност, умения и иновации. Това е потенциала за дългосрочно развитие. Е, трябва да се подчертае липсата на инвестиции в евро, е, е, еврозоната след финансовата криза. Необходими са и че публични и частни инвестиции. Те трябва да бъдат подкрепени в най-широк смисъл. Политическите насоки са, обхващат тези три основни теми Нашата задача е да направим анализ, да подчертаем нашите собствени дългосрочни приоритети, да заявим пред съвета и комисията какво според нас е важно и необходимо като политически насоки за държавите членки. Струва ми се, това са основните моменти – е, е, чух, че следващото заседание на докладчиците в Сянка, с докладчиците в Сянка ще бъде утро, и тогава можем да проведем по-задълбочена дискусия. Благодаря председателят, благодаря господин Бергер за това и за готовността да заместите нашия докладчик. Нека чуем първият нашите нашия гост от а, е, Румънския сенат, господин Антал. Той е първият от двамата ни гости от национални парламенти. Имате думата за три минути. Благодаря. Ще кажа няколко думи на унгарски, тъй като представлявам унгарците в Румъния, в Румънския сенат. Благодаря за възможността да говоря за нас. Намираме се в сграда, която носи името на един е, една велика личност, Йожеф Антал, е, представяйки Румъния, тук е важно не само за моята страна, но и за целия европейски проект. Както знаете, ние активно участваме в европейския семестър и отчитаме важността, която комисията и съвета отдават на координацията между националните економики и социални политики Европа 2000 и целите на развитие. По отношение годишното проучване за растежа през 2019 година говори за трите основни изисквания, качествени инвестиции, солидни публични обществени финанси и нарастваща производителност и все по-качествена работа на институциите. Предвид предстоящите преговори по МФР, ние се нуждаем от инвестиции, за да очертаем приоритетите за следващото десетилетие. Това в тази оценка се отчита и ролята на кохизионните фондове. Всичко това, всичко казано в докладите по страни, позволява по-добро съчетаване на програмите от фондовете с европейския семестър и взаимодействието между държавите членки и комисията. Без всяко съмнение целенасочените инвестиции ще бъдат важен принос за постигане целите на европейския семестър. Ние смятаме, че в средносрочен план трябва да насочим вниманието не толкова към ново законодателство, а към приложението ми. Аз съм убеден, че Румъния ще приложи мерки, които ще демонстрират политическа воля за продължаване на реформите, за устойчиво и интегра... приобщаващо развитие с оглед намаляване и броя на безработните. Благодаря. Благодаря за поетите ангажименти. Сега господин Кокос от Камерата на депутатите на Румънския парламент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Румъния желае да участва в европейския семестър и оценява вниманието на комисията и парламента спрямо този инструмент за по-добри национални политики, особено за осъществяване на изпълнение на пакта за растеж и стабилност. Ние отчитаме трите най-важни приоритети, стабилен бюджет, качествени инвестиции и реформа за по реформи за по-висока производителност и по-добри институции. Най-новия подход на комисията е в подкрепа на инвестициите и осъществяване връзка между необходимите структурни реформи и европейския бюджет за създаване на правилна рамка за постигане на устойчив приощаващ растеж преговорите по, по МФР, които непосредствено предстоят, ще бъдат важен момент. Трябва да оценим инвестициите и да определим приоритетите за следващите 10 години е, там ще се разкрие ролята на кохезионните политики анализите по, по страни водят до по-тясна връзка между различните фондове и етапи от европейския семестър. Така задълбочаваме контактите между държавите членки и комисията. Така се очертават и подходящите рамки за инвестиции и съответни политики. Така можем да постигнем целите на европейския семестър подходът на комисията е правилен, Съгласни сме с средносрочните препоръки по страни, но в дългосрочен план трябва да направим всичко възможно за постигане на тези цели. Румъния желая да покаже политическа воля и да допринесе за качествени инвестиции и разкриване на добри работни места. Благодаря за вниманието ви. Председателят благодаря. Сега членове на Европейския парламент Ерод Лакост от социалистите и демократите, докладчик в Сянка. Заповядайте. Благодаря, господин и председател. Тук имаме конкретни препоръки за държавите членки за постигане на баланс между макроекономическите показатели и това предполага да постигне постигнем а, б, а, растеж по-сериозен, отколкото до сега. До сега, периода 11-18 година, не постигнахме желания растеж, така че трябва да се търсят решения както в търговския баланс, така и по отношение на безработицата. В момента тя е около 5% в еврозоната което означава над 80 е, милиона безработни. Това предполага, че трябва в еврозоната да се помисли особено, както показват проучванията на ОИСР, е, че е, имаме недостатъчни инвестиции. В момента трябва да се помисли за европейско решение. За жалост, равносметката не е положителна, е, имайки предвид и климатичните промени и очакваните, очакваната повишаване на температурата. Нашата политическа група очаква преговорите да вдъхнат нов живот, като се обърне внимание на екологията и социалната социалните аспекти. Необходимо е да се отчете всичко това в економическата и социална политика. Е, искаме да посветим и отделен раздел на обществените инвестиции за преход към екологични решения, създавайки работни места. Искаме, освен това, по-голяма гъвкавост в областта на а, Европейския пакт. Работещите са изправени пред бързи промени и по линия на дигитализацията и на екологията. Всичко това трябва да намери отражение в политиката на образование и професионална квалификация така че да се извършат е, важни промени в интерес на социалните партньори. Ние очакваме е, тук да се зачете и ролята на държавите, но трябва да имаме пари, за да можем да правим необходимите инвести... инвестиции. Освен това, ни се дава, ни е необходимо да постигнем економическа среда, насочена не толкова към дефлация. Трябва по-добре да защитим европейските граждани. Ние трябва да постигнем по-добра координация между отделните политики, но смятам, че трябва да проявим изключително разумно а това предполага амбициозна реформа на европейските фондове с оглед отчитане на особености економически, социални и екологични. Госпожа Лърдок, сега втория кръг от национални парламент, господин Милар, Унгария. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Бих искал да се изкажа по доклада, който е представен в економическата комисия. Тук се обръща внимание на обстоятелството, че в препоръката към Унгария се посочва въпроса за БВП и стабилността на економиката в Унгария. Унгарското правителство следва да предприеме мерки, иначе е, последиците ще са неблагоприятни. В Унгария Имаме е, потенциал за растеж от 2-3% е, на економиката, но реалният растеж през изминалите години е 4% с е, постигане на определени пикови моменти с 5%. Има някои последствия, които са а, свързани с а, прегряване на економиката, в тези сектори има, има много по-високи темпове на растеж, но това зависи от спецификата на техното производство. Но прегряването на економиката води е, до инфлация. Правителството трябва да положи усилия да запази тази позиция. но една политика на затваряне на вратите на економиката има потенциалната опасност да доведе до криза. Е, едно меко кацане в този момент би било благоприятния изход за унгарската економика. Благодаря. Благодаря. Господин Кологиянис от Гърция има думата. Благодаря ви. Като председател на постоянната комисия а, за економическите въпроси в гръцкия парламент, искам да поздравя всички присъстващи на това заседание. Както знаете, в Гърция имаме ново правителство от юли месец насам. Начало е господин Мицотакис и един от неговите приоритети е е да се инвестира повече, данъците да са по-низки, да има образование и здравеопазване на по-високо ниво, да се борим с измененията в климата и да се вдъхне нов живот на економиката. Друг приоритет също така е борбата с миграционната криза. През последните няколко дни обаче този проблем се задълбочава. Само миналата седмица над 2000 мигранти пристигнаха на островите в Егейско море. Виждаме този доклад за еврозоната и за економическите политики и в тази връзка искам да кажа следното. Ние сме отдадени на а, структурните реформи и ще продължим да си спазваме задълженията – ще се борим с микробалансите, ще се опитаме да насърчаваме инвестициите. Гласувахме нов закон за а, развитието. Опитваме се също така да засилим туризма, защитата на природата, енергетиката и възобновяемите източници. Благодаря. Благодаря. А сега Луи Гайкана от Рини от Европейския парламент. Той в момента е седнал а, в тази част на залата, която всъщност а, се полага на НП. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички колеги от националните парламенти. Здравейте, добре дошли в Брюксел. По време на преговорите ние показахме, че сме отворени към а, компромиси и смятаме да възобновим, да подновим Европа, както гласи нашето име. Искам да благодаря на докладчика и колегите, с които работихме. Както вече споменах, действително ние сме решени да проведем реформите, които са необходими на Европейския съюз. Вчера говорихме с господин Драги и стана дума за това, а, ние работим с валута, която няма нужда да бъде спасена. А, хубаво е, че господин Драги смята, че е спасил Европа, но ние няма нужда повече да бъдем а, спасявани. Националните парламенти трябва да си свършат работата, националните власти също. Стана дума за завършването на банковия съюз, както и а, нови реформи. Това е сред нашите приоритети, за да избегнем а, нови кризи. Не става дума само за това да стабилизираме още повече а, Европейския съюз. Трябва да гледаме напред, да се борим с а, избягването, укриването на данъци, да а, видим как се харчат а, държавните а, разходи и общите средства. Трябва да гарантираме, че европейската економика може да участва в цифровата революция. За това за нас европейския семестър винаги е изключително важен. Надяваме се, че държавите ще а, приемат на сериозно препоръките, които са отправени към тях. От 2016 година само 60% са били приложени, което не е достатъчно. Нашата група няма да а, стои безучастно и да гледа как а, предложените реформи а, стоят неприложени. Не искаме това да се случи. Ще работим в тази насока и се надявам да можем да разчитаме на колегите в този Европейски парламент. Благодаря, Луи. Отново се връщаме към националните парламенти. Господин Броги от Италия, от Италианската камера на депутатите. Благодаря, господин председател. знаете, че след промяната, която настъпи в политическия пейзаж на Италия, сега мнозинството се оказа в мълцинство, но мисля, че е пълна грешка, която е в основата на конкретната препоръка за страната. На основата на набора показатели за започване на процедура за макроекономически дисбаланс. Има два основни показателя. Единия за дълга. Е, тук сме е, в добра компания, защото има 15 държави членки, е, които са в това състояние. И другия показател е безработицата. Нито един друг показател не е вън от а, обичайните а, нива за безработицата. Ние искаме да я намалим, да я намалим с инвестиции и а, по линия на данъчната а, политика. Такива а, стъпки вече са предприяти. По същество, а, виждаме, че имаме намаляване на разходите, имаме а, намаляване на разходите на домакинствата – и това вече е направено в, е, е, в Италия. Доколкото си спомням, е, че по един ясен натиск бяха наложени данъци върху домакинствата и се увеличи натиска върху пенсионната система. И в резултат на а, в резултат на такава политика на е, предишно правителство се стигна до 13-3 месечия на рецесия. Мога да повтаря за това е, колко дълга продължи а, е, тази а, рецесия и това разбира се се отрази на а, БВП. Та казвам, само дългът и безработицата са показатели, които са вън от нормата съгласно а, набора от показатели. И въпреки това а, се говори за процедура срещу Италия. Имаме, имаме вече доказателства. Имаме, а, имаме ясни доказателства, а, че като се следват а, препоръките, може да се стигне до това положение. Мисля, че този вид а, политика а, изкривява положението. И а, предложеният а, от а, Марио Драги а, модел а, не, не може в никакъв случай да отрази действителността при нас. Благодаря. Сега а, господин Фантети от Сената на Италия. Благодаря, господин председателю. Преди всичко Искам да ви благодаря за отправената покана да участваме в е, тази среща. Като секретар на бюджетната комисия на Сената на Италианската република и като убеден проевропеец, искам да благодаря на е, колегите, които работят е, в парламентарната комисия по бюджета и економиката също на Европейския парламент. Мисля, че начинът по който се определя политиката ще подобри резултатите в близко бъдеще. Е, доктор е, Драги е, преследва една политика и мисля, че много полезни са инструментите на паричната политика и както много колеги и от комисията, и от парламента посочват, че това са правилните инструменти на фискалната политика. И двете предложения, които са представени, едната за схема за защита на инвестициите, имат се предвид публичните инвестиции и също гаранционната схема, която може да помогне за облегчаване на положението в по-тежки економически ситуации, са много полезни. Благодаря. Благодаря. А сега колегата Ортесан от Зелените като докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Приветствам и аз нашите гости. Смятам, че е изключително важен този диалог, за да можем да координираме по-добре надзорът а, и проверката от страна на националните а, парламенти и правителства по време на европейския семестър. Смятам, че действително тук има заложени а, доста а, реформи. А, очаква се а, да има подотчетност. Работим с индикатори, които обаче трябва да актуализираме, за да можем да се справим с предизвикателствата, свързани с измененията на климата. Мисля също така, че а, ние в Европейския парламент а, сме доста критични по, по начина по който се прилагат тези а, показатели и по начина по който протича целият процес. Европейската комисия е много стрикна в прилагането на правила, но от друга страна има и други правила – които са свързани с макроимическите баланси. И там Европейската комисия а, далеч не е така активна и проактивна. Така че смятам, че Европейския семестър е важен инструмент. А, ние сме изправени пред известни предизвикателства, свързани с него, но се налага да координираме економическите си политики. Работихме добре с госпожа Деланге, за да се опитаме да подобрим процеса, да отправим известни препоръки, да засегнем теми, които са актуални в настоящия момент. В миналото препоръките към отделните държави рядко се засягали една много важна тема, именно данъчното облагане. Смятам, че за бъдеще ще говорим повече по нея. И още нещо. Дебатите по европейският семестър – се отдача е момент да видим какви са резултатите от настоящите ни политики. Ние, зелените, смятаме, че най-добрият микс от политики включват това да гледаме на а, економиката от а, страна на а, доставките, но това всъщност не води до резултати, напротив, води до вреда и няма никаква логика в това. Затова смятам, че трябва да преосмислим този подход. Вчера господин Драги каза същото нещо. Фискални инструменти се използват на европейско ниво. Има къде те да бъдат използвани и смятам, че това трябва да бъде отразено в европейския семестър. И накрая, на национално ниво има ред реформи, които трябва да се проведат, но такива структурни реформи, които трябва да предприемем, има и на европейско ниво. Един от големите проблеми е, че все още не сме а, свършили нещо, което отдавна знаем, че трябва да направим след последната криза. Да завършим а, неща като инструменти, като а, Европейската схема за гарантиране на депозита и така нататък. Всички тези теми са изключително важни и смятам, че трябва да продължим да ги дискутираме в рамките на европейският семестър, на, тук в Европейския парламент и с участието на колегите от националните парламенти. Благодаря. Благодаря. Нека да повторя за колегите, които се присъединиха към нас малко по-късно. Ако искате да се изкажете, моля ви, попълнете този жълт формуляр и го а, предайте на разпоредителите. Господин Висерал от Камарата на депутатите в Люксембург има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да взема отношение днес. След първо искам да подчертая значимостта на инструментите за финансов анализ, предоставени на държавите от страна на комисията. Особено за мен като депутат от опозицията е много ценно да разполагам с тези препоръки. Искам да направя няко, да кажа няколко думи за Люксембург и по-специално специално за економическата политика и пред, отправите към нас препоръки. Ако принцип а, ако е вярно това, което се казва, виждаме, че 20% от държавния дълг нараства. Това според мен не са и актуалните, не актуалното економически показатели ни създават затруднения, по-скоро възможността е, и това как те ще се отразят на бъдещето, което трябва да вземам предвид. Според мен препоръките на комисията комисията много добре подчертава този дълго срок за Люксембург в дългосрочен план. Така че става дума за дългосрочното развитие на пенсионната система, защото, което е вярно, защото Настоящата ни пенсионна система изхожда от положителен баланс, но след 2023 година нещата ще се обърнат е, е и в средата на 30-те години пенсионните каси на практика ще се опразнат, така че препоръката още от сега да ни се каже, че трябва да създадем, да променим системата е, е, в добри економически политически условия поставя въпроса за настоящото ефективно изпълнение. Друг е, важен и добре отразен въпрос за нашата страна, че в момента сме в условия на економически растеж, който е между 2,6-3%, но едновременно, но това се дължи на повишена производителността на демографския демографското развитие и, и, имаме увеличение с около 20% на населението през последните години, а това води след себе си редица проблеми за настаняването, цената на жилищата, нарастваща с 5-6%, но също и обществения транспорт, който е претоварен. Тоест от тук проистича нуждата от сериозни инвестиции, които нарастват, която нужда нараства със всеки ден. Тоест препоръките изисква правителството да положи сериозни усилия. Проблемите не са финансови, а въпросът е, се свежда да се реагира адекватно. Мисля, че анализът е успел, удачен, така че трябва да помисли много сериозно за изпълнението на препоръките. Благодаря за вашето изказване. Сега от Италианския сенат господин Пескол. Благодаря много Благодаря и на европейските колеги е, тук от Европейския парламент, които се занимават с е, същия въпрос, който се занимаваме и ние. Това е бюджета, макроекономическите е, показатели, които са особено интересни да бъдат наблюдавани, анализирани и да бъдат отчитани. Мисля, че трябва да бъдат интегрирани тези анализи на основата на две тенденции. Едното е фискалния дъмпинг в някои държави членки, в които има тенденция да се прави такъв дъмпинг и, поставя, и да поставя в неблагоприятно неблагоприятно положение други държави членки, които строго изпълняват указ, е, указанията. И след това неблагоприятният е, е, процес на все по-голяма диск диференциация между държавите членки, което поставя пазара на труда и економиката в пазара на труда и економиката на, на някои държави и членки. Създаването на един единен а, показател а, може а, да отразява различните съставни показатели там. И а, тогава вече експертите могат да направят а, един по-основен анализ, по-задълбочен анализ, който да служи и за сравнение с други държави членки. Това, що се отнася до метода. А що се отнася до економическата политика, би било полезно всички заедно да обсъдим онези проблеми, с които се сблъскват голям брой държави членки. Имам предвид младежката безработица, технологиите, е, състоянието на е, здравеопазването, околната среда. И а, е, във всички случаи трябва да се води една по-решителна борба а, с а, последиците от а, тези проблеми. Всички а, тези а, насоки или сектори се нуждаят от инвестиции. А това не бива да се отразява на състоянието на бюджета. Необходимо е да се направят големи по обем инвестиции и затова отправям призив към другите държави и членки и към новия председател на Европейската комисия. Имаме вече така наречения зелен пакет, зелена договореност. Трябва да бъдат извършени инвестиции диференцирано в зависимост от това какво е състоянието на бюджета и възможностите на всяка отделна държава членка да направи такива инвестиции. Благодаря. А сега отново член на Европейския а, парламент нямаме а, никой от набързаните депутати, за това минаваме към ID. Идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Смятам, че тя действително е създава. Много висококачествен текст. Смятам, че работата с докладчиците в Сянга също спомогна текста да бъде добър. Вече имахме две заседания, може би ще проведем и трето. Малко съм разочарован обаче за това, че а, от различните групи бяха подадени различни изменения и това влушава качеството на оригиналното предложение. Наясно съм, че към момента някои групи не са положително настроени към пазарните решения на проблемите в еврозоната. Не разбирам защо се заличиха а, препратките към някои а, уместни факти, които трябваше да бъдат споменати в доклада. За сметка на това в параграф 13 обаче, например, се заявява очевидното – а, публичните инвестиции се а, финансират от дънакоплатците. Или моментите, където се намеква, че а, разпоредбите на Пакта за растеж и стабилност няма да бъдат напълно прилагани. Защо се случва това? Необходимо е да проявяваме нулева толерантност към а, а финансовите престъпления, укриването на данъци, избягването на данъци и така нататък. В същото време обаче проявяваме гъвкавост към а, същите проблеми на европейско ниво, що се отнася до европейските институции. Има и части в текста, които не бих подкрепил. Например, а, позицията на ЕКАРЕ, която гласи, че данъчните въпроси са в ръцете на националните власти че а, има определени въпроси, по които трябва да се постигне единодушие в съвета и така нататък. Благодаря. We have another application from, from our guest from National Parliament, Mr. Attila from Hungary. От Унгария господин Атела има думата. Е, Благодаря бих искал да потвърдя нашата позиция, която вече чухте от представител на Унгарския парламент по отношение на бюджета. Мисля, че е по- а, елегантния начин да се върнем към първоначалната позиция, защото се основават някои изводи на погрешни данни. В действителност имаме една а, поредица от а, данни, а, която а, води до тези заключения. Що се отнася до конкретните препоръки за страната, има различни предложения за подобряване на системата на здравеопазването и някои фискални мерки. А що се отнася до мерките по, в областта на данъчната политика, ние не сме съгласни За дефицита е, е, е много важно да се отчита цялостната е, ситуация и да се гарантира устойчивост в поддържането на бюджета с ефективност на разходната част. През последните месеци се води оживена дискусия за условията – които се налагат, но без корекция на данните това няма да е възможно. От страна на държавите членки е изключително важно в рамките на европейския семестър да се води диалог Например, по отношение на препоръките в областта на правосъдието. Това е политическа препоръка, а в същото време ние говорим за економическа политика. Благодаря. Нямам други заявки от националните парламенти, но ако желаете да се изкажете, имаме време. Сега Хосе Гусмао от Обединената левица, който е докладчик в Сянка, има думата. Благодаря, аз ще говоря на португалски. Европейските правила разкриват един процикличен елемент. И в контекста на доклада ние се стремим да наложим идеи за намаляване на процикличното изкривяване. Разглеждаме фискалните мерки във формата на инвестиции, най-вече инвестиции във връзка с социалната политика и изменението на климата. Но има една поредица от изключения от правилата на пакта за стабилност и растеж и те засягат инвестициите именно в тези области. Широко одобрение имат правилата за добро управление и те имат антицикличен характер. И вместо да се правят кухи декларации за борба с измененията на климата и бедността, за да бъдат изпълнени с съдържание на европейско и национално равнище, те трябва да бъдат претворени в конкретни практически мерки. Що се отнася до конкретните препоръки за отделните страни, трябва да ги приемаме критично. Не е достатъчно да има демократично избрани правителства, които предпочитат да не изпълняват конкретните препоръки, защото те влизат в противоречие с тяхната предизборна платформа и обещанията им към избирателите. Твърде общи са тези препоръки, въпреки че се наричат конкретни за отделната страна, отнасят се до голяма група държави. На пазара на труда се стига до отслабване на позициите в колективното трудово договаряне отслабва трудовото законодателство, а това засяга най-вече младите, които намират предимно ниско платени и временни работни места, въпреки че са по-квалифицирани от по-възрастните. Макроекономическия дисбаланс се мери с голям брой показатели, но трябва да видим някакви конкретни последствия в европейската политика. Твърде често има бюрократични декларации за свръх положително салдо, а за дефицита нищо. Председателят сега можете да се включите или с записване в жълт изпратения на цвят формуляр или спонтанни изказвания. От ТНП имаме е, следващия оратор. Госпожа Гьори, Много се радвам, че сме тук заедно с колегите от националните е, парламенти. Мисля, че това е много сполучлив е, формат за обсъждане на економическото управление и, и европейския семестър, защото знаем, че това е, е въпрос е, или на европейска, или на смесена, или на национална компетентност. И сега, с ваше позволение, минавам на унгарски. Днес действително имаме уникална а, възможност да чуем колкото е възможно повече изказвания на унгарски. Това е само още едно доказателство за красотата на нашия език. Води се същевременно дебат за вътрешната економическа политика в Унгария. Сега положението е доста по-различно от преди няколко години. Виждаме, че има економически растеж над 5%. Имаме създаване на огромен брой работни места. Заетостта расте с съществени темпове, намаляваме публичния дълг и бюджетния дефицит което беше резултат на съзнателния ни избор да тръгнем по този път. Трябва да се държи сметка за обстоятелството, че в действителност че ако проявяваме опоритост и тесноградие, ще се стигне до обратен ефект. Иначе към края на годината може да се окаже, че се стига до обрат и спад. Не бива да се преувеличават изводите за страни, които са направили своя избор и да се реализира намеса в всичко. Минавам сега и на английски. Съвсем Сполучливо е описано положението на еврозоната и Европейския съюз като цяло, но някои от внесените изменения целят данъчна хармонизация, например, използване на гласуване с квалифицирано мнозинство или създаване на минимална данъчна ставка. Колегата напусна залата, но въпреки това искам да го е, цитирам. Режем клона, на който седим, ако правим това. Виждаме, че някои вече искат да напуснат Европейския съюз, а данъчната конкуренция е благоприятна за растежа и развитието на економиката. Благодаря. Благодаря Следва Марек Белка от групата на социалистите. Благодаря. Европейската економика страда от два проблема. Единият е ниски темпове на растеж. Това е проблем за нашата международна конкурентна способност и все по-голямата диференциация между страните, което създава проблем за бъдещето на европейската интеграция и в частност за спойката в еврозоната. Естествено е някои страни да се развиват по-динамично, с по-високи темпове, други да имат по-ниска инфлация. В рамките на европейския семестър имаме потенциално интересен и действен инструмент. Имам предвид процедурата при макроекономически дисбаланс. Не знае обаче дали комисията използва достатъчно настойчиво и симетрично, така да кажа, този инструмент. В резултат на това не само изоставащите страни трябва да бъдат подтиквани да ускорят развитието си, но и тези, които толкова бързат, че прибързват. Извинявам се, че се изразявам така. Защото тук залог е оцеляването на еврозоната и на еврото. Казва се, че склонността да се инвестира в Европа е твърде слаба – но така е не само в Европа, така е във всички развити страни. Не знаем защо, но е факт, че частният сектор се въздържа от масови инвестиции. Дали това ни харесва а, или не, трябва да го приемем и да разберем, че ако няма частни инвестиции, то тогава трябва да има инвестиции от обществения сектор. Публичните инвестиции са необходими, ако сме достатъчно либерални. И се съмняваме в ефективността на публичните инвестиции, то тогава трябва да знаем, че няма да стигнем до, ня... до никъде, защото така или иначе частни инвестиции няма и няма да има. Нека да призовем държавите членки и комисията да а, се направят публични инвестиции там, където частните не достигат. Благодаря. Имам само още един, който е заявил участие. Моля, попълнете жълтия формуляр, ако искате да се включите. Или просто вдигнете ръка. Но така или иначе вървим към а, края на изказванията. Сега давам думата на Роберта Роланд. Uh, Благодаря за мен е чест а, Следя економическата политика в Европа през годините и има два основни проблема. Единият е ниски темпове на растеж и причините за това. И втория проблем е защо искаме да поставим усмирителна риза чрез обща парична политика за държавите членки на еврозоната. Говори се за слабости поради външни фактори, търговски а, напрежения. Но да погледнем как се развиват Съединените щати. Създават се работни места. 2% и половина растеж на, на БВП. Това не е било от 80-те години на миналия век и същевременно е, забавянето в Германия и екзистенциалната криза в Европа като цяло. Къде е решението? Според мен не това, което направи Марио Драги, количествените облегчения за спестителите, което обаче води до погрешно разпределение на капиталите. Във всяка капиталистическа економика трябва да се държи сметка за стойността на капитала във времето. Фактора време трябва да бъде отчетен. Банките отпускат кредити на търговските дружества, а те не инвестират защото няма реална себестойност на капитала. Фактора време се задейства. И ако имаме непроизводителни активи, рано или късно балонът ще се спука. Според мен решението е да избегнем идеите на централното, е, централизираното економическо управление, при което държавата диктува къде да се насочи капитала. Това е погрешно. искаше Германия да емитира държавни дългови книжа и да ги компенсира с мерки, които сега могат да намерят решение, но в дългосрочен план се натоварват бъдещите данакоплаци. Не можем да живеем в централ, централизирано планово стопанство то води до нищета. Благодаря. Окей. Мистер Кирсос. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κα, καταρχήν καλωσορίζω τους συναδέλφους από τα Εθνικά. Благодаря, господин председател. Първо, добре дошли на колегите от националните парламенти. Вашите изказвания обогатяват нашата работа. Сега много по-добре разбираме как стоят нещата във вашата страна и как следва да се координираме в Европа. В Европа. Нямам е, чудодейно решение за вашите проблеми, но именно понеже нямам готово решение, смятам, че се нуждаем от конструктивен подход да из, трябва да използваме наличните инструменти и да продължим да работим, за да решим проблемите. Според мен, преживяваме време на голяма нестабилност. Никой не знае как ще се развият нещата. Първо, е, Първия признак са отрицателните лихви. Това е впечатляващо. Да, разбирам колегите, които се притесняват от това. Може би не точно германските колеги, но все пак и все пак а, отрицателните лихви са неизбежно зло, защото не знаем как ще се развият нещата в нашите економики. И освен това, е, държавите може би ще загубят динамиката си. Отново ще посоча Германия. Германия, чиято економика е много по-глобализирана от гръцката, например, преживява в момента своите проблеми. И разбира се, тук се намесва и търговската война между САЩ и Китай. Всички искаме екологична промяна, всички искаме повече екология, но май не знаем как ще стигнем до там. Всички следим развитието в Великобритания, но никой не знае, включително и съд, съдите от Върховния съд в Великобритания не знаят как ще завърши това. Бъркотията е огромна и голяма бъркотия съществува и в международен мащаб. Споменах търговската война между САЩ и Китай. В Саудитска Арабия е, също е, цари е, безредие и с други думи, предстоят ни много предизвикателства. Колкото по-конструктивно работим, толкова по-голям успех може да имам. Е, сега е, Франческа Донато. Благодаря, аз ще говоря на италиански. Аз е, също светлината на всичко, което чухме и от изказването вчера на Марио Драги, искам да споделя своите размишления за економическото положение в Европейския съюз по всички теми, които обсъждаме. Според мен е важно да държим сметка за това, че в Европейския съюз от гледна точка на растежа се оформят две зони, които са твърде различни. Еврозоната от едната страна и тази е на страните вън от еврозоната. Е, и неизбежно през е, последните години, преди всичко, страните извън еврозоната регистрират растеж, докато в еврозоната се минава през скромен растеж – след един дълъг период на висок растеж, като в Германия. И това на практика се отнася до всички. Трябва да помислим следователно за ефективността и актуалността на тези норми, които регламентират еврозоната като цяло. Защото тук говоря за големите бюджетни ограничения, в еврозоната много често. Те се представят във формата на конкретни препоръки. Както вчера каза председателя на ЕЦП, господин Дранки, Драги, тези ограничения вече не, не са ефикасни по отношение на прилагането на антициклична политика. Това е един аспект, който трябва всички ние да приемаме много сериозно. А също, що се отнася до препоръката към страни като Италия да следват така наречена структурна реформа, там се говори за правосъдие, за е, бюрокрация и сигурно и в Италия, а и в Гърция, вероятно, са извършени много голяма част от мерките, които се препоръчват. На пазара на труда, пенсионната реформа, ние спазваме изискванията за банковия надзор. И въпреки всички тези препоръки, които ние спазваме, няма растеж. Господин Драги вчера отбеляза, че в тези страни има по-голям марж за разходите и за това могат в инвестиции да се влагат средства, които да имат антицикличен характер. Много трудно обаче да се приема, че това ще доведе до положителни резултати, защото един подход – който с много голям а, страх гледа на варианта да се постигне висок растеж а, за сметка на по-висока инфлация, то тогава в а, еврозоната и в Европейския съюз а, а, като а, цяло няма да може да се възприеме такава политика. Тези страни, които са в състояние да изразходват повече средства, тези, които имат най-голяма потребност от важни инфраструктурни проекти, тези, които трябва да влагат повече средства в научни изследвания, в образование, не могат да го направят, защото от тях се иска да се придържат към така наречената пруденциална фискална политика. Според мен, това е налагане на ограничения на системата, което не води до благоприятни последици за всички. Смятам, че е важно всички да помислим по този въпрос, защото ако няма изход в Европейския съюз, и се създаде един централизиран европейски орган, който ще доведе до единна бюджетна политика, в резултат на което ще се решава от този единен център какви разходи ще се правят, къде и какви ще бъдат инвестициите. Мисля, че ще бъде много трудно да се излезе от тази криза и няма да се стигне до положителен резултат. Остава свободната стопанска инициатива, остава само държавите членки с положително салдо да преследват такава политика. Искам да кажа и няколко думи за системата от стимули за тези страни, като не забравяме наличието на ограничение на основата на положителното салдо по текущата сметка, което също трябва да се спазва, в противен случай има санкции. Благодаря. Uh, Благодаря. Последния за, от моя списък е, ще направи изказвания. Педро, благодаря госпо, господин е, председател и аз ще говоря на португалски. Благодаря ви, че имате възможност да продължим този дебат. Благодаря и на преждеговорившите. За това и взех думата, за да реагирам на досегашните изказвания. Става дума за обществената и економическа политика политика. А, мисля, че тук можем да кажем, че се чуха идеи, че тук а, не следва да правим нищо, трябва да дерегулираме и дори да увеличим лихвите с цел постигане на економически растеж и съм изненадан, че 10 години след кризата този модел се коментира. Нашият модел вече е дерегулиран. Знаем как се развиха нещата и как се наложи е да реагира Европейската Централна банка, за да спаси еврото. Иначе щяхме да сме изправени пред друга Европа за да отговорим на всички предизвикателства. Говори за Брексит, говори за търговската война. Трябва държавите с макроекономически излишък трябва да направят повече и тук се налага и комисията да реагира. Имаме положителни сигнали, но все пак все още нямаме необходимо. Не сме използвали инструментите на еврозоната. Трябва да сме в състояние да реагираме на различни асиметрични удари. Но съм съгласен, че тук се нуждаем от стимули за търсенето, защото има и трудности, дължащи се на демографското развитие и нашата способност за иновации. Но това, тази конкуренция с отрицателен знак – не бива да се толерира. Някои държави започнаха такава данъчна конкуренция, но се отказаха, защото продължиме ли по този път, е, само ще отслабим собствената си данъчна основа. Това е базата на нашата политика за да постигнем устойчива европейска политика. Опасявам се, че някои от преждеговорившите ще изтълкуват това като провокация, но държа да споделя своето мнение. Благодаря за вашето изказване в отсъствие на нашия докладчик. Позволете накратко да направя не толкова с обобщение, а за няколко заключителни бележки в лично качество. Нееднократно се каза, е, че въпросът държавните, националните правителства имат сериозни правомощи в областта на економическата си политика и все пак всички вървим в една посока, защото всяка криза за съседа ми е удар и по мен. Растежа на и процъфтяването на съседската економика също е в мой интерес. Тоест, ние имаме общи интерес и все пак сериозна отговорност от националните правителства. Второ, много неща се казаха относно конкретните препоръки. Мисля, че най-важно за това кой ще поеме осъществяването. Тук, например, е изключително важно важно кой ще се заеме с действия. Мисля, че дебата беше много хубав. Радвам се на интереса, проявен от представителите на националните интереси, от процеса на европейския семестър и на конкретните препоръки. Чуха се гласове, че те са част от националната им политика. Имаше и предложение да се проведе политически дебат за нашите приоритети. Този дебат нито е първи, нито последен. Обеден съм, че в крайна сметка, след като проведем дебати с докладчиците в Сянка, ще продължим. Благодаря на нашите гости и на всички участници в дебата. Благодаря на всички, които слушаха. Сега за организацията организацията. Знаете, може би знаете, на 2 октомври ще гласуваме. А, на 1 октомври ще имаме обсъждане в, в, на 1 октомври. Сега имаме е, още 35 минути до следващата точка от дневния ред, а, но правя кратко прекъсване, така че ще започнем в 16.30, но моля бъдете точни, ако гостите са точни, да започнем и ние на време.

Dear colleagues, please get seated. We will start. Е, колеги, моля, заемете местата си, за да пристъпим към последната осма точка от е, дневния ред. Обмен на мнения с професор Нистигесен, председател на Европейския данъчен съвет е, и ФБ. Първо да кажа добре дошъл на господин професора. Няколко думи за ЕФБ. Той е, оценява изпълнението на е, европейската е, данъчна рамка от оценка на стоящето състояние в еврозоната и национално ниво и прави предложения за бъдещото развитие на европейската данъчна рамка. На 25 юни тази година е, съветът публикува своята оценка и общата насоченост е, на политиката в еврозоната за 2020 година, която ще чуем сега. По организацията 60 минут на е, минутно е заседанието. За 10 минути ще е, чуем па, PowerPoint презентация от господин професора. След това ще имаме е, въпроси и отговори. С, и след това професора ще отговори за 5 минути. Ако имаме време, ще чуем и спонтанни изказвания. Още веднъж, господин професор, благодаря за присъствието ви и Имате думата. Благодаря, радвам се, че мога да бъда тук. Поздравления <clears throat> за новоизбрания парламент и за вашата позиция. Както казахте, нашия съвет съществува вече 3 години. До сега с, удоволствие сме работили е, с вашата парламентарна комисия. Нашата задача е да консултираме Европейската комисия, но също и правим публични изкази и информираме Европейската общественост, говорики пред парламента и други органи. И така, Както вие сам казахте, е, ние е, разглеждаме разпоредбите и уредбата на еврозоната и се изказваме доколко тя е подходяща и уместна. Е, и така, нека видим как стоят нещата в хронология. През юни тази година Европейската комисия и нашия съвет направи оценка на общото състояние както и даде насоки за следващата година на европейско и национално ниво. Предстои да чуем, да получим информация от държавите членки през октомври, през ноември те ще бъдат обсъдени и през януари съвета трябва да приеме тези нови насоки. И така, тук много често говорим за сляпа точка на някои е, от моменти, защото в много случаи се говори за прилагане на национално, а не на ниво еврозона. Но Въпросът е, че ние правим и индивидуални препоръки по страни, така че да се осъществява една добра, включително парична политика, която е централизирана. В тристранните разговори бе установено известна, една, известна асиметрия. ЕЦБ винаги разглежда общото състояние, но министрите на финансите финансите е, в ЕКОФИН е, обсъждат е, нещата с оглед и на националните особености и интереси. Обеден съм, че в предстоящата дискусия ще се спреми на някои трудности. Сега за препоръките. Това е кратък доклад за 2020 година въз основата на сценария, разработен от комисията в началото на тази година с актуализация от юни. Идеята е да, да се отчете забавянето на економическото развитие през 2018 година. Но през 2019 година се очертава известно възстановяване, като се очакват още по-добри резултати през 2020 година. Но още в началото на годината се очертаха известни рискове от външни въздействия, да речем Брексита и е, това може да се отрази специално върху производствения сектор. А, следва, следващата прогноза на комисията и мнението и ще бъде е, оповестено през ноември, така че ние е, не, нямаме база да правим анализи до сега. Но ето на какво опираме нашите анализи и знаем, че въпреки настоящото положение в бъдеще ще се запази спада в безработицата, както е до сега през 19 година и каквито са прогнозите. Е, по отношение на растежа, който очакваме 1,1-1,2 за следващата година, е приблизително в съответствие с дългосрочния индекс на растеж за е, еврозоната дори малко го надхвърля. Е, е, е, що се отнася до показателя, свързан с доверие, виждаме как стоят нещата в Европейския съюз и конкретно в еврозоната. Виждате, че за жалост тенденцията се забавя включително и след август 2019 година. Имаме спад, но той остава над средното ниво за еврозоната. На следващия слайд ще кажа, не можем да разделим в еврозоната общо състояние от индивидуалните елементи. Следващата графика е по-близо и е по-позната от досегашната информация от комисията. До сега е, имахме е, определена политика след кризата през 2011 и 2013 година когато се налагаше да се прилагат определени политики, последвани от периода 14-18 година, когато имахме нови предизвикателства. Но от тенденцията за 19-20 година ни насочва по-скоро към данъчни разходи, но тук виждате, че е преодоляна разликата и е, общо взето е, отделните економики запазват ниво над е, средното предвиден. Това е, би следвало да доведе до промяна в а, данъчните политики. Трябва да направим разлика между стабилизиращи фактори и фактори, които водят към по-нататъчно развитие. Така че до тук трябва да се отчита и отражението върху отделните държави членки. Прогнозата за, 2000 и, за следващите година 2020 ни е залагаме на, на едно стабилно положение и искаме и залагаме на е, една стабилизация, с, където в известни случаи може да има намаляване, като обаче ние смятаме, че една добра програма може да постигне успех, ако чете особеностите, конкретните препоръки по страни, отчитайки и данъчните особености на, стран, на страните. Тук от една страна имаме отделните страни в червено са, с, с висок държавен дълг. Те, са, те влизат в тази група. За жалост има мнение, че за 19 и 20 година а, а, може да има неблагоприятно развитие в разходите. Тук имаме различни категории, като разбира се, онези, които имат излишък, могат да отбележат положително развитие по отношение на данъчното състояние. Те могат да инвестират в по- повече в образование, инфраструктура и така нататък. С оглед на ситуацията ситуацията в Германия, например, смятаме, че може да се направи още. Ето и няколко думи за скритите рискове и как, как тяхното проявление. А, от, ще припомня, че е, ние говорим всъщност за забавяне, а не за спад в периода 19-20 година. Е, тогава автоматичните, автоматическите стабилизиращи фактори е, ще влязат, ще излязат на сцената, като идеята е да използваме съществуващата гъвкавост и прилагайки съответни структура политика и структур, е, структурна политика и финансови мерки, може е, това да доведе до стабилизация, особено в отношенията с, да речем, САЩ и, и Япония. Това са моменти, които не бива да подценяваме. Ако това се окаже недостатъчно, ще бъде необходимо да използваме съществуващото гъвкавост. Тези адаптации са необходими с оглед на потенциалния резултат и осъществяването на един добър цикъл. Комисията ще трябва да реши как да тълкува тази гъвкавост, позовавайки се на а, това, имайки предвид действията от 2015 година, когато ни изказахме сте, а, критично мнение. Така че мислим, че тук наистина е необходимо да се работи в посока нагоре. И освен това, а, а, има съответни разпоредби за клаузи, които да влязат сила в случай на особено критично положение в а, економиката, но ние не смятаме, че ще се наложи да се и прилагат такива клаузи за спешни действия. Все пак съжаляваме, че централният данъчен капацитет а, все още не е достатъчно добре изграден. А, когато има, ако има някакъв много сериозен удар или сътресение. Говорим за Европа на 28-те. В този случай ще се нуждаем от този инструмент. От друга страна, през, в бюджета за идните 7 години – можем да работим в посока на отваряне на определени инициативи съвсем неодавна излезлия доклад, който няма да обсъждаме в момента, ще ви бъде представен по-късно, заедно с годишния доклад. Ние поставяме редица въпроси, които смятаме за важни. Но тук ние обсъждаме съотношението между гъвкавост и стабилизацията в случай на затруднения, които да се преодолеят от устойчиви обществени финанси. Но, господин председател, позволете да спра до тук, за да отнемам време. На разположение съм за въпроси. Благодаря. Ние да се надяваме ще бъдем също толкова организирани, колкото и вас. Минаваме към въпросите. Ще помоля колегите да формулират своите въпроси така, че да ни стигне времето. Стефан Бъргър от името на НП ще вземе думата първи. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски този път. Е, от вашите изказвания, господин Ти, е, стигам до извода, че можем да ги под... ЕНП може да се съгласи с тях. Накрая обаче е, вие нахвърляте и един пакет от мерки той е публикуван съвсем неодавно. Казвате, че мислите да за въвеждане на златно правило в Европа. Може да се каже, че златно правило винаги е оправдание за по-голяма задлъжнявост задлъжнялост. Поведението на държавите членки е различно. В Германия сме на черната нула, както е известно. Нямаме задължение. В други държави положението е различно. Искам да попитам, ако ще се мисли за златно правило, за какви инвестиции мислите, които биха попаднали в това златно правило? И дали пък едно златно правило няма да повлияе отрицателно на финансовата дисциплина в Европа. И последния ми въпрос, това изобщо изпълнимо ли е или не трябва ли да се мислят други решения? Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Berger, for your question. Благодаря ви за въпроса. А, когато обсъждахме с комисията нашите констатации, както и в Екофин също го обсъждахме, златното правило е начин да се защитят инвестициите. Проблема с фискалните правила, както сега, както и след кризата, е, че правителствата а, действат за сметка предимно на инвестициите. натрупаните а, развития при а, инвестициите обаче действително забавя а, растежа. Идеята е да се защитят инвестициите чрез а, клауза за гъвкавост в а, държави, където става дума за процент и половина а, дефицит. Проблема е двойнствен с златното правило. За кои инвестиции ще става дума? Кои инвестиции ще влизат там? Те трябва да бъдат целеви, да касаят инвестиционни проекти, които са в рамките на европейските приоритети, които са свързани с европейски програми, към които съответното правителство допринася такъв тип инвестиции би трябвало да се възползват от въпросното изключение, също така ако става дума за изменение на климата. Действително важно е за да сработи правилото да има много ясен фокус. И а, другото нещо, а, договор от Майстрихт Много правителства а, биха казали при а, определени инвестиции, че а, решението би трябвало да зависи от тях. Ще трябва да а, те да бъдат убедени, да се модифицират а, по определен начин а, правилата. Действително, наясно сме, че а, е възможно правилата да не се а, спазват както очакваме. Uh, uh, Благодаря за социалистите и демократите. Господин Йонас Фернандес има думата. Добър ден, добре дошъл. Добре дошли при нас. Благодаря много за вашето представяне. Искам да задам два въпроса. Първият касае препоръката за а, фискалната стан, а, позиция в Европейския съюз, която според вас трябва да остане неутрална. Искам да ви попитам до каква степен тази неутрална фискална позиция би а, довела до експанзионистична политика от а, Европейската централна банка и дали това ще е достатъчно, за да реши проблемите с стабилността, както вчера говорихме с господин Драги. Или, за да се минимизират дадени проблеми, тази позиция трябва да е по-различна, защото, както вече чухме от вас, позицията не е толкова розова, положението не е толкова розово тази година, колкото миналата година. И вторият ми въпрос той пак е свързан с неутралната фискална позиция, както и свързаните с нея разбивки. Как смятате, че тя ще се отрази на отделните държави? До каква степен те трябва да продължат да консолидират фискалната си позиция. Някои ще трябва да се постарат повече, други не е до толкова. Как, какво ще бъде това разпределение според вас? Благодаря, господин Фернандес, за вашите два въпроса. Действително малко особено положението в днешно време. Аз съм а, участвал в а, преговорите за Мастрих. И тогава си говорихме как трябва да се защитим срещу а, действията, евентуалните действия на правителства с висок държавен дълг. А в днешно време има такива държави. И въпреки това ЕЦБ настоява те да положат по-големи усилия, да предприемат повече действия. За съжаление, тази, тези очаквания са оправдани. В Европейския фискален съвет още през 2014 година отбелязахме, че фискалните органи трябва да се постарат повече да предотвратяват дефлация. Не мога да се изкажа от името на ЕЦБ и не знам какво те още могат да направят но смятам, че а, техните действия са логични и има нужда от фискален стимул в рамките на еврозоната. Неутрална позиция означава неутрална за всички. Тя касае и държави с по-голямо фискално пространство, което ме води и към отговора на втория ви въпрос. Бих казал следното. Държавите с висок държавен дълг трябва също да се придържат към правилата. Това означава, че те ще бъдат ограничени тази следващата година. Но през 2009 година Европейската комисия предприе стъпки Сега има държави с ниски възможности. И предизвикателството е да а, се опитаме да предотвратим за бъдеще а, критични ситуации. мога единствено да кажа, че има, такива, а, има такава възможност. Има какво да се направи. Вече показах диаграми, които показват различните а, ситуации с фискалното пространство в а, отделните държави. Не мога да ви дам по-конкретни данни, но това мога да кажа. Благодаря. А сега думата има Луи Гарикано. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия гост. Чудесно е, че сте при нас. Аз прочетох вашата оценка на фискалните правила в Европейския съюз и слушах с интерес и представянето ви. Какво гласи вашата оценка? Вие смятате, че имаме нужда от а, нови инструменти, за стабилност и за справяне с нови економически шокове. Много ще се радвам да се изкажете по-подробно от гледна точка на конкретни институции и реформи, които визирате. И още нещо, което вече колегите споменаха. Без общи а, фискални инструменти, като например потенциален общ бюджет – Какво бихме могли да направим, за да помогнем на държави членки, които би трябвало да имат по-експанзионистична политика? Много лесно изглежда просто да ограничим страните с прекомерен дефицит. И отделно от това има предложение в момента от новият председател на комисията – който касае механизъм за а, презастраховане на европейската безработица, на европейската заетост. Смятате ли, че това е адекватно предложение и добър начин да се процедира? Аз смятам, че инвестициите са ключов, а, а, ключов елемент и ключов фактор. Какво смятате, че трябва да се направи? Thank you. Let me begin, uh, Professor Garigano, with uh, the second question about the unemployment insurance mechanism. Um, this uh, mechanism has by now been discussed for a long time. In the very Когато uh, консултирах Европейската комисия за публичните финанси, през 73-та година, можете ли да си представите колко отдавна – тогава основната идея беше застраховане срещу безработица. Сега се обръща. Сега дали е осъществен напредък и във всички случаи инструмента ще се е, прилага само когато има висока степен на заетост и е, тя бъде нахвър... Е, надхвърлена. Иначе не може да се задейства този инструмент. От друга страна, трябва да се плати политическа цена. Не знам до какъв е, се простира шанса за успех. Uh, През застрахователният механизъм ще има известни предимства, но когато Европейския фискален съвет обсъди този въпрос – стигнахме до извода, че прекомерно внимание се обръща на асиметричните шокове и е преразпределителен механизъм, но понякога има общи шокове. 2008-2009 станахме свидетели на подобно явление, не е изключено да се повтори. Германия и Италия са най-силно изложени на такава опасност. Ако евентуално се появи шок, не значи, не, това не значи, че непременно той ще възникне. Да, през застрахователната схема фигурира в програмата на новоизбраната председателка на комисията. Първият ви въпрос беше как да се убедят правителствата, които не проявяват особено желание да предприемат мерки. Не можем да предписваме задължителни изисквания за това как точно страните е, ще постъпят при свръх задлъжнялост или положително салдо. Според показателите в Нидерландия има реална пълна заетост. В Германия е много малко несъответствието в продукцията. Но пак казвам, че по-скоро трябва да се работи по линия на убеждаването, а не прилагането на задължителни предписания. Германия и още 3-4 държави членки имат достатъчно фискално пространство за маневриране. Благодаря. Бях много впечатлен, когато разговарях а, с а, професора преди 20 години сме се срещали в Прага в Централната банка, а сега такъв жив спомен от 73-та година. Просто невероятно. Следващия оратор. Да, благодаря господин професоре е, за това, че се отзовахте на поканата. Няколко думи за евентуалното преразглеждане на правилата – когато вие правите анализ на последователната процикличност на правилата, казвате, че от 1999 до 2018 има само едно антициклично разширяване поради Европейския план за економическо съживяване. И а, процикличната консолидация е 2000-та година при приемането на еврото е 2011-2013. Очевидно, ние сме в условия на проциклични правила. Как според вас трябва това изместване на цикличността да бъде анализирано и да се приемат съответни мерки. Вторият ми въпрос е по-скоро методологически. Има една концепция потенциален обем продукция. Но много често се преразглежда количественото му измерване. То зависи от много изходни допускания, които могат да се различават. Как можем да го коментираме и най-вече прилагаме? Благодаря ви за двата въпроса. Съвсем прав сте. Във вашия обобщен анализ на процикличността. Разширяването след 2009 и 2010 година е, беше категорично положителен резултат, но толкова продължителен период на процикличност вече може тревожи много трудно е да се убедят страните да използват благоприятните времена и да консолидират финансовото, фискалното си положение чрез антициклични мерки. 2018 година видяхме това. Как можем да намалим процикличността на действията? Както казах, имахме а, постижение, но то не беше достатъчно диференцирано. През периода 2011-2013 имаше подценяване на ефекта от едновременното свиване и надценяване на скоростта на възстановяването. Някои страни строго се придържаха към правилата при прогнозирането и предприемането на мерки. Много неща бяха извършени погрешно и така не се облегчи въздействието от отрицателния шок. В предложението за реформа трябва да преформулираме правилата за обслужването на е, задълженията и за предоставянето на повече възможности за антициклични е, мерки е, с един изпреварващ хоризонт във времето от 2-3 години. Още неофициално представен един доклад по тази тема, но той е в тази посока – в един от нашите доклади казваме, че действащите правила на основата на понятието за структурния дефицит прави правилата твърде сковани, лишава ги от гъвкавост а една а, система правила не бива да а, бъде така ограничена за това. Не бива да се приемат правила, които просто не е възможно да се спазват. Като економист трябва да кажа, че понятието потенциален обем продукция е твърде трудно за прилагане и измерване, както в страните, където има претенции, че се приемат и прилагат строго правилата, както и в другите страни, които не гледат толкова сериозно на тях. От идентичност и демокрация не виждам никого. ЕКР не прояви интерес. Сега Обединената левица има думата. Манон Обри, заповядайте. Sorry, I'm not sure I'm sitting the right place, but uh, I didn't know where to sit. Uh, je, vais, je vais vous parler en français. Ще направя изказването си на френски. Добър ден и благодаря наистина за вашия доклад. Надя... На... Мисля, че и ние сме се срещали преди 20 години. Надявам се от тогава нещата да са се променили. Благодаря наистина за дадената информация. Е, имам три основни въпроса. Първо, при прочит на доклада установявам, че условията на конвергенцията редовно се използват от държавните глави за въвеждане на режим на строго. Смятате ли, че тези правила, които според мен водят до ограничен резултат, могат да продължават да се прилагат? Постига ли се желание ефекта? Освен това има редица държави членки, които не спазват правила правилата. И е, е, виждаме, че не винаги има съответствие между европейския семестър и това, което се прави. Е, всичко след 2008 година го показва нещо, което ми е, харесва, ми направи особено впечатление. Е, във вашия доклад е казва, това, което казвате за публичните инвестиции, транспорт, е, образование, и изследователска и развойна дейност а, и че тяхното намаление поражда напрежение между държавите членки. Смятате ли, че европейския семестър е о, о, постигнал ограничено, рез, ограничен резултат а, в резултат на изброените причини, смятате ли, че той все още дава резултата? Смятате ли, че е необходима реформа на економическите цели на държавите членки? И ако това стане в сред, средносрочен план, трябва ли преди това да направим една основна проверка, като се има предвид, че е, това, което държавите членки направиха през 2008 година, за да спасят банките, бе едно сериозно преливане на средства. И е, третия ми въпрос. Е, на защо държавите членки, които не изпълняват условията, продължават да участват тази част от европейския проект? Защо просто не бъдат а, е, изключени? И как смятате, че а, е, прехода към зелена економика ще се отрази на държавния дълг? Благодаря. Ефективността на фискалните е, правила зависи от зададените критерии. Ще видим новата комисия какви ще прилага. Устойчивостта със сигурност е един нов критерий. Втори критерий е съществуват ли условия за антициклична политика и насърчава ли се процикличната. И третият елемент е свързан с публичните разходи. И в зависимост от отговора, ефективността може да се оценява по различен начин. В законодателството за периода 2010-2012 в а, а, пакета от две предложения, пакета на, от шест предложения, ясно се отрази е, страхът е, от е, очертаващите се на хоризонта рискове за пазара, проблемите за банковия сектор и така нататък. Ето защо беше даден приоритет на този елемент, но както казах, малко се залитна в посоката на процикличност, без това да е непременно задължително когато добавяме и а, устойчивостта, а, е, то тогава е, с 1% е, повече или по-малко не се отклоняваме съществено от поставената цел 6%. Предприятите мерки не намалиха процикличността. Напротив, тя се запази на същото ниво, на което беше и преди промяната на правилата. Ето защо според нас ЕЦБ е, трябва не просто да упростява правилата, да направи един по-задълбочен анализ и съответно е, промяна. Вярно е, твърде много се осложниха правилата, но упростяването не е достатъчно. Ако се обхванат само два от трите елемента, няма да се постигне желания резултат защитата на някои категории инвестиции, особено тези, които са с европейско измерение, мисля, че се обвързва и с някои по-ранни предложения. Имаше поредица доклади в тази посока. Затова смятаме, че може да се отиде отвъд опростяването. Но е иллюзия да се смята, че са панацея фискалните правила. Има и много други инструменти, политика в други области, която може да е по-ефективна. Uh, И ние ефективно вървим към а, спонтанните изказвания. Педро Маркес. Благодаря. Господин председател, много интересно беше вашето изказване. Вие казвате, че през последните две години почти сме преодолели несъответствието в обема продукция. И в същото време не се очертава инфлация, което означава, че ние не изяждаме европейската економика. Но от много време сме в един порочен кръг на бавни темпове на растеж и може би сме обречени на него за дълъг период за напред ние не създаваме необходимите условия за подобряване на живота на хората, за повишаване на техните доходи в непосредствено бъдеще и потенциалния обем на продукцията, несъответствието в производството, както и вие казахте, ни ограничават в способността да прилагаме политика, която реално ще доведе до по-високи темпове на растеж на европейската економика. Вашата идея е, че може би сега сме в една по-предпазлива финанс, фискална позиция, но дори и тези, които имат значително положително салдо, не бива ли те да работят повече от Германия и Нидерландия? Имаме прогнозите, официално съобщение за следващата година. Вие също говорихте за това. И най-сетне, в последния си отговор засегнахте този въпрос, е, че имаме прекомерна процикличност. Нещо трябва да се промени. Трябва ни значително подобрение, наблягайки на това, че само упростяване на правила не е достатъчно. Откъде ще запомните? Правилото за разходите ли ще е номер едно? и как ще го промените съществено, така че да се откажем най-сетне от процикличните правила? Благодаря. Прав сте, че има признаци европейската економика прегрява. И аз не бих отдавал толкова голямо значение на съответствието в обема продукция. Той вече не е достатъчно добър измерител за прогнозирането на инфлацията. Не мога да добавя нещо към обясненията на ЕЦБ. Нито паричната политика, нито фискалната политика сами по себе си са достатъчни, за да стимулират търсенето и а, несъответствието а, в а, произведената продукция, което от страната на предлагането може да се измерва именно с този потенциален обем. Разходите е, следва да бъдат насочени именно там, за да може дългосрочно да се запази доброто здравословно състояние на економиката. Със сигурност трябва да ограничим процикличната политика и казах своето изказване, че диференцираните препоръки се отнасят не само до разликата между мерките от страна на търсенето и мерките от страна на предлагането, но и диференциация според състоянието на економиката на отделните държави членки. В Германия и Нидерландия се е, обсъждат е, прогнозите за следващата година. След три седмици ще имаме публикувани официални прогнози. Им, като че ли се използва е, по-малка част от а, фискалното пространство за маневриране, което се очерта през пролета имаме и влиянието на необходимостта от дългосрочни е, корекции. Когато се формулират европейски правила, би трябвало да се мисли за диференциацията между държавите членки и състава на разходите. Още двама имаме. Предпоследен е колегата от Гърция. Благодаря, колега господин професор. Това бе най-професионалният анализ, който съм чувала тук. Е, интересуват ме вашето разбиране за взаимодействието между различните инструменти за мониторинг, включително особено новите, които предлагате е, и тяхното отражение върху е, хората. Мога мога ли да смятам, е, че тук вече влизаме не в е, фискалното, а в политическото пространство и ако тези инструменти се използват по-продължително време, те влизат е, като част от очакванията. Правителствата ще трябва да се съобразяват и да плащат с тях. Това безпредседентен случай ли е? Никога до сега не ни се е случвало такова нещо и това ще се отрази дългосрочен план на устойчивостта на европейската на фискалното и финансово състояние на Европа. Това е, така време на опит ли е? е вчера се, се е, представител на Google говореше за плаване на тъмно, влизане в тъмно. Как вие оценявате от тази гледна точка положението на база на опита се? няма да ви изнасям цяла лекция няма да има времето. Да, обстоятелствата са извънредни. Това предполага взаимодействие между тези политики. Виждали сме го в минало. Това не е само за еврозоната, особено в Япония, в САЩ са предприемани такива действия. Това предполага доста по-задълбочена дискусия и координация между различните фактори за защото ако искате да, да имаме яснота как ще се отрази това на хората, както вие говорите, е, такива действия също има, например. В Штатите са предприемани такива действия. Не зная дали сме стигнали чак до там, 2009 не бяхме чак това положение и има граници е, на възможностите на ЕЦБ по отношение на прилаганите инструменти, но има редица економики, където а, се правят такива предложения а, и се, въпроса се включва в а, политическия дневен ред. Това е. И накрая, но не по значение, а, колегата Биелка. Благодаря, професор Тигесен. Въпросът ми е кратък и експертен по същество говорите за автоматически, автоматични стабили, стабилизатори в фискалната област. Има ли критерии за а, о, о, о количе, количествено изразяване на тези стабилизатори. Може ли в Европа, може ли да се каже до каква степен ударите могат да бъдат поети от тези стабилизиращи, от тези стабилизатори? Втори въпрос. Опитвали ли сте се да квантифицирате фискалните последици от възприемната парична политика в еврото. И е, трето, по е, нови форми на, на а, данъчно облагане. Благодаря много. Радвам се, впрочем, отново да се видим. За стабилизаторите не мога да цитирам го, а, цифри в момента. Не съм и под ръка в смисъл. Комисията ги има, но като говорим за обществения сектор, говорим за 15 до 20% от БВП и чувствителността на обществения бюджет при промени в общественото финансиране и обществения бюджет, Аз, тази чувствителност е доста голяма. В минали, през миналите години го забелязахме това може да се отрази на средносрочните цели, а, а, под, защото колкото по-големи са рисковете за приплъзване към дефицит, толкова по-внимателно трябва да действаме. Това разбира се зависи от състоянието на системата и търсенето. Има и разлики между страните, вие сам го казахте, но а, този автоматичен стабилизиращ ефект се е, се е обвързан и с това не мога да кажа какви точно политики следва да се приемат. Това вече би било наистина в сферата на умозрителните упражнения. Но изхождайки от досегашния опит е, е свързан с опита за двупроцентна инфлация, нека да Припомня, че това дава своето отражение и върху състоянието на цените в фискалната политика. Имаме един допълнителен проблем – ням, не разполагаме с достатъчно мате, материал и ЕЦБ мисля няма. Не съм убеден, че разбрах последния ви въпрос. А извинявайте за въглерод, данък върху въглерода. Е, това може да даде известна надежда за по-добро използване на общите ресурси. Не сме се занимавали специално с този въпрос, но очаквам в близко бъдеще да излязат сериозни предложения по отношение на въглеродния данък, както го наричаме, с оглед на осезаемите промени в климата. В момента обаче не разполагаме с калкулации, на които да се позова. Председателят, благодаря господин професор. Приключваме точно на време. Лично за мен това е едно от най-интересните изслушвания и ще се радвам да продължим нашия дебат с вас по други въпроси. Да се надяваме. Благодаря на всички за присъствието и участието. На 2 октомври от 9 часа ще имаме следващата среща и е, след това на, четвър... Четвър... на 3 октомври 4, ще имаме сутрешно заседание. Още веднъж искрена благодарност господин професор за посещението и споделените възгледи. Е, ще се радваме да се видим отново. Професора също благодари. Приятен ден на всички.